Obrigado, Sr. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Casac, do Grupo Aldi. Благодаря, господин председател. Наистина аз споделям виждането на моите колеги от Народната партия и от Социалистическата демократическа фракция, че отношенията с, евро, с средиземноморските страни и Европейския съюз а, са показателни за търговските отношения въобще на Европейския съюз като цяло с една конкретна регионална общност, каквато представляват тези страни от Средиземноморието. А, до толкова, доколкото отношенията, двустранните отношения между някои от страните от Европейския съюз с страните от Средиземноморието са ключови и са стратегически важни за много аспекти от провежданата от Европейския съюз политика – не само търговска, економическа, но и чисто политическа и по отношение а, правата на човека и така нататък, ми се струва, че а, ангажимента, който Европейският съюз и в частност Европейската комисия би следвало да има за по-нататъчното усъвършенстване и развитие на търговските отношения, на економическите с тези страни са от особено значение. Аз поделям виждането, че може би а, съществуващите обективни проблеми, специално, специално стратегическите проблеми, свързани с най-вече конфликта в Газа и вследствие на което бяха а, замразени по-нататъчното развитие на преговорите по, а, по усъвършенстване и по задълбочаване на идеята за Евросъдиземноморие, може би и без никакво съмнение се оказват влияние и върху търговско-економическите отношения, но аз мятам, че Европейската комисия тук трябва да поеме по-голяма инициатива и по-голяма отговорност, за да може наистина останалите въпроси, които все още биха могли да бъдат решени, а, чисто търговско-економически да получат възможността и шанса да, получат, да, да има прогрес по тях. Аз мятам, че е, Европейската комисия, специално по договора за Агадир, и бих искал да попитам тук представителя на комисията, с тези 4 милиона, които е гласувала като помощ вече и за следващия период 2009-2013, смята ли, че те ще бъдат достатъчни, за да може наистина този е, процес, който, както чухме от нашите колеги, не е особено успешен, да получи все пак а, някакво развитие и повече страни да се включат, за да може наистина това да бъде ядрото за по-нататъчното усъвършенстване и наистина постигане на целите на, на, на, на, на Евросредиземноморието. Благодаря. Muito obrigado. Uma nota